So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich... Скъпи колеги, нека да започваме. Имаме многобройни гости. Добре дошли на тях, добре дошли на нашите колеги от Комисията по промишленост, изследване и енергетика. Имаме обща задача този следобят един доклад по собствена инициатива в който описваме как ще изглежда бъдещата рамка в областта на климата и енергетиката. Ще ви дам само един пример, свързан с фрекинга. На този ден и в двете комисии се гласува тази тема. Гласуването доведе до различни резултати. Това не допринася за повишаване на доверието в парламента. Така че би трябвало да обърнем повече внимание на съгласуване на нашите действия и в този смисъл едно съвместно заседание би допринесло доста за повече успех в тази посока. Бихме могли да излезем с общо становище за Европейската комисия. Днес разполагаме с пълен езиков режим, освен естонски и малтийски. От лявата ми страна седи моята колежка госпожа Сартори от Комисията по промишленост. Ще се сменяме в председателството на днешното заседание. Сега давам думата на госпожа Сартори за няколко уводни думи. Грация, каро колега Presidente, грация на тут. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да поздравя всички присъстващи, моите колеги и депутати. Знаете, че това заседание има за цел да осъществи първата размяна на мнения, за да могат след това докладчиците от двете комисии да започнат работата си по инициативният доклад. Нашите две комисии ще работят успоредно по доклада, свързан с политиките в областта на климата. На 27 юни 2013 година беше взето решението за съвместно действие, съвместна работа на нашите две комисии. Ние искаме да излезем с общ доклад. Докладът ще се обсъжда на съвместни заседания по силата на член 51 от правилника за дейността. Искаме да обсъждаме успоредно въпроси, свързани с екологията, промишлеността и енергетиката, за да излезем с обща позиция пред Европейската комисия. Може това да допринесе и за по-висока степен на разбирателство и по-добро взаимодействие между комисиите на парламента и за бъдеще. И се радвам на възможността да председателствам днешното заседание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 благодаря за вашия жест. Аз не съм член на комисията по околна среда. От време на време са гост на тази комисия и следя вашата работа, защото работата на комисията по околна среда се отразява и на политиките, свързани с енергетиката. Госпожа Дълво и аз решихме да не изготвяме два отделни документа, свързани с една и съща тема, защото документът покрива темите климат и енергетика. Искаме да изготвим един документ. Политиката ни свързана с климата и енергетиката след 2020 година. Как трябва да изглежда тя? Мисля, че първо трябва да се обърнем към основите на тази политика. Тези политики са сравнително нови и политическите цели, залегнали в а, този първи документ, който е основополагащ за работата ни, са три наброи. Първо, държавите членки решиха да понижат емисиите на въглероден диоксид, да повишат сигурността на доставките на енергия, и да увеличат конкурентоспособността. Взе се едно спорно решение, именно въвеждането на квоти за емисиите от въглероден диоксид. И бяха поставени определени цели. Беше взето решение 20% от енергийните доставки за в бъдеще да бъдат от възобновяеми енергийни източници и смятам, че всички членове на парламента са съгласни с тези цели и те са от политически характер. За сега все още не сме постигнали тези цели. Все още зависим от внос на суровини за производство на енергия зависим от доставки на газ. Продължаваме да се борим с економически проблеми. И може да се каже, че в Европейския съюз има една единствена економика, която със сигурност работи, а това е немската. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да прехвърлим енергетиката върху възобновяемите енергийни източници, това не ни се отдава много успешно. Ще успеем да понижим емисиите от въглероден диоксид в сравнение с предишните години, но емисиите са свързани с проблемите в економиката. Например, проблемите свързани с добива на стомана се отразяват на климатичните цели. И Самият пазар на квоти също не е лишен от проблеми. Той е под политически натиск и изложен на постоянни усилия да се повишат цените при спадащо търсене на квоти. Тази тема е доста сложна, но ни се стремим да постигнем яснота и една част от разходите, свързани с квотите, да се поемат от държавите членки. Не всички държави имат еднаква готовност да прехвърлят добива на енергия върху възобновяеми енергийни източници. Често пъти има блокади средствата вложени в възобновяеми енергии обикновено се прехвърлят в други отрасли от економиката, като например в научно-техническата, научно-техническите изследвания. Твърди се, че енергетиката е един от основополагащите сектори на народното стопанство. Но там проблемите са също така доста сериозни. Освен това, има и други проблеми, свързани с сертификатите, с квотите за газ. Цялата тази промишленост е, е ниско ефективна и ние сме изправени пред решение това ще доведе до 30% по-малко квоти за този бранш и проблеми с функционирането. Това създава напрежение между отделните отрасли от економиката и дестабилизира цялата промишленост. Цялото економическо положение в Европа е нестабилно и това има последици, особено върху тежката промишленост заради по-продължителните производствени цикли от 20-30 години. Разбира се, това се отразява и на дългосрочното планиране за предприятията и създава малко стимули за инвестиции. Това са отрицателните последици от политическите решения. И за това говоря аз в моето становище и правя конкретни предложения. Например, предлагам да се откажем от формулировката на две различни цели. Защото ако всички в Европа са съгласни с общи цели за намаляване на емисиите, тази промяна трябва да бъде в съгласие трябва да бъде приета и от всички останали държави по света, или поне от шесте най-силни економики в глобален мащаб целите, които си поставяме за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, трябва да бъдат подплатени с научни факти, за да си поставим реалистични цели от до 2050 година. За това се нуждаем от стратегии за отделни отрасли от економиката на европейските държави и трябва да обърнем внимание на свободната търговия. Когато поставяме условия, трябва да съобразим каква ще бъде позицията на Европа в световен мащаб и нейната конкурентоспособност. способност например в сравнение с САЩ. И трябва да се замислим какво ще се случи дългосрочно с европейската економика. Ако не го направим, ще допуснем голяма грешка. Благодаря на господин Симански. Сега госпожа Дълво. Благодаря, господин председателю. Член 51 беше е, засегнат от господин Шимански. Трябва да направим един текст. Не мисля, че ще го постигнем. Доста са различни позициите ни. Мисля, че Европа е на кръстопът ангажименти във връзка с промените в климата, намаляване на енергийната зависимост, повишаване на броя на зелените работни места, стимулиране на технологията и иноваторството. Трудностите са множество. Необходимо е да бъдат цялостни и комплексни отговорите. Нека бъдем реалисти. Само една цел намаляване на парниковите газове, обвързано с цената на въглерода и неутрална технология може да ни помогне да отговорим на всички предизвикателства. Това чуваме Позволете ми да изразя съмнение. Ние не само трябва да обезвъглеродим на ниска цена, но и да се опитаме максимално ефикасно да използваме ресурсите, да тласнем напред растежа и създаването на работните места. Само една единствена цел е, ще бъде контрапродуктивна и връщане назад, нещо за което всички ще съжаляваме. Особено ще съжаляват предприятията, които са инвестирали в ВЕИ и в енергийна ефективност. Трябва ли да се върви е, само единствено в посоката 20-20-20 и борбата с промените в климата. Мисля, че ние сме доста непоследователни в някои случаи. Трябва по необходимост да усъвършенстваме модела. Той е разкрил своите слабости. Ако има нещо за усъвършенстване, нека го направим без догматизъм, без идеология, без предразсъдъци, с прагматизъм и реализъм, което означава, че всъщност полето за дискусия е открито. По отношение на възловите моменти в доклада, аз призовавам към кохерентност и приемственост. Значи, а, става дума за доверие и за ефективност. Три са нашите цели. И трябва да ги координираме по рентабилен начин. Трите цели, всяка от тях, отговаря на точно определени трудности. И в същото време те взаимно се подсилват. За тях не можем да съжаляваме. Многократно е казвано това от европейските институции и все пак нека го припомним отново. ВЕИ и енергийна ефективност са въпросите, които повдигат най-много питани. Защо такава цел да си поставяме за възобновяеми енергийни източници? Ами защото трябва да повишим енергийната си независимост, защото трябва да подобрим енергийния микс, да имаме по-достъпни източници на енергия, да имаме нов модел на растеж, нова заетост. Всичко това е важно. Проблемът не е в целта, мисля, че средствата за постигането й се оспорват. Сигурно е, че има известно дисфункциониране на енергийния пазар. Мисля си специално за различните мерки за подпомагане, които съществуват в отделните държави членки без никаква координация на европейско ниво. Тук има проблем. Мисля, че след като ВИ станат рентабилни, трябва да има един период, след който те да започнат да се самоиздържат. Значи при нас зелената енергия все още предстои да съзрява. Що се отнася до енергийната ефективност, тук трябва да внимаваме с фактурата на предприятията и на крайните потребители в домакинствата. Но трябва да мислим също и за своята енергийна независимост и по-големия си капацитет. Директивата е, ще дойде чак през 2014 година, но мисля, че трябва да имаме ясен поглед върху целта си и да се стремим към рентабилност. Е, най-големите економии идват от неконсумираната енергия. По отношение на това дали да бъдат задължителни цели, в сегашния пакет единствената цел – която ни се поставя, е задължителна. Да, кризата помогна за това, но тя и попречи на някои инвестиции за премахване на емисиите на въглероден двуокис. Мисля, че когато има задължителен подход, много по-големи резултати можем да постигнем и то много по-ефтино. Защо? Защото тогава има сигурност и необходимата предвидимост за всички промишлени отрасли. Необходимо е, е да се знае, че тук мислим за планиране на инвестициите, при което промишлеността се ползва от дългосрочна обозримост. Много предприятия все още не споделят това виждане, но е, в краткосрочен план ние успяхме да изберем мерки, които да стимулират и инвестициите и ръста на заетостта. Не бива сега да правим неща, които ще ни доведат до обратни резултати е, ако има задължителни цели, трябва е, да знаем, че това ще ни помогне и правилно да измерваме. Е, към хоризонта 2050 година ние имаме съгласие за целите, но междувременно трябва да имаме и междинни цели, за да можем да оптимизираме разходите за инвестиции и амортизация. По трите цели много е важно да се работи хоризонтално и те да се отразяват във всяко наше решение. Тук говорим за конкуренция, за цена на енергията и за сигурност, енергийна сигурност. По отношение на конкурентоспособността, тя трябва да бъде една от червените нишки в този доклад. Необходимо е да се помисли е, за различните начини на борба с промените в климата като възможност за растеж, економическа възможност и източник на работни места. За цените на енергията ни се казва от специалистите, че те първа ще има повишение, независимо от това какъв енергиен микс ще изберем. Но колкото повече е разнообразен този микс и в него участват ВИ, аз много настоявам на това, толкова повече ще имаме гъвкавост и възможност за приспособяване с оглед на специфичния капацитет на държавите членки. Увеличаването на цените и увеличаването на потребностите от енергията трябва да бъдат съчетани на европейско ниво. Сигурността на доставките е изключително важна. Длъжни сме да намалим зависимостта си през 2012 година. Ние сме внесли повече от 500 милиарда евро това е стойността на е, използваните твърди горива за производство на нашата енергия. Повтарям, 500 милиарда. Благодарение на новите технологии е възможно да се намали дефицитът на нашия енергиен търговски баланс. През 2012 този баланс беше 423 милиарда. Има и други моменти. Трябва по-добре да се отчита капацитетът на отделните държави членки, споделянето на усилията и достъпът до финансиране който позволява да се инвестира в устойчива политика. За това те първа ще се разисква. Драги колеги, с най-голямо удоволствие ще ви изслушам. Е, бих искала да чуя позициите ви по тези фундаментални въпроси и се надявам нашите разисквания да бъдат градивни. Благодаря на госпожа Делво. Сега пристъпваме към докладците в Сянка. Първо колегата от комисията ИТРЕ. Моля, колегите да се придържат към изказване в размер на 5 минути, за да може всички, които искат да се изкажат, да имат думата. Сега давам думата на Херберт Ройл от името на НП. Херберт Ройл, möchte nicht, ich habe es hier stehen als Schattenberichterstatter. Той е докладчик в сянка, но не го виждам в залата в момента. Давам думата сега на колегата Марита Ускук от името на Комисията по околна среда. Е, так Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Има много слухове за това какво ще съдържа докладът за околната среда панелът за климатичните промени признава, че има глобално затопляне и това е феномен, който се наблюдава вече от 1995 година. Е, покачва се средната температура. Това е тенденция, която се наблюдава в последните 100 години. Базата за сравнение са изследвания от последните стотина години. 800 години. Какво виждаме? Виждаме драматични гъв... резултати в климата. Това, което трябва да направим и това, което се очаква да направим от е много важно. Има много големи разлики между политическите групи. Има различни перспективи, перспективи, но ние трябва да поемем нашата отговорност. Трябва да се опитаме да намерим решения, които не са решения, които ние помежду си може само да приемем. А това са решения, които ще отцветят бъдещето на следващите поколения – Говори се за енергийна ефективност, за економически растеж. Е, трябва да сме много амбициозни в нашите цели и трябва да сме много ясни в решенията си. Повечето колеги от моята политическа група смятат, че трябва да се получи голямо мнозинство зад обвързващите цели. Ако имаме обвързващи цели, то в същото време държавите членки ще могат също да бъдат ангажирани, да, ще могат да са ангажирани в намиране на решение за постигане на обвързващите цели. В противен случай няма да се постигнат добри резултати. Това е ясно. Мисля, че е страшно важно да имаме обвързващи цели за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. За това от, глед, от економическа гледна точка мерките, които се предприемат, да са атрактивни. Имам предвид енергопроизводството и улавянето и съхранението на въглеродните емисии. Освен това, смятаме, че трябва да имаме секториални цели, секторни цели. Може би да обобщя. Трябва да имаме високи амбиции и ясни решения и цели, които да са измерими и достижими. Трябва да помислим за облагането, за енергийното данъчно облагане. Не може да приемем анализа на комисията и предложението да имаме енергийно данъчно облагане на базата на съдържанието на въглероден двуокис. Не може да само да реагираме и отреагираме на катастрофални феномени на нещата, които се случват. Не може да позволяваме нещата да се развиват в негативна посока. Естествено, системата за търговия с емисии трябва да бъде коригирана, но също така трябва да помислим и за по-бързите резултати в областта на енергийната ефективност и биогоривата. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е Ритър Томсън от името на социалистите и демократите. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. През 2010 година Европейският съюз е похарчил 355 милиарда евро за внос на твърди горива. 355 милиарда е горе-долу толкова, колкото годишния брутен вътрешен продукт на Полша целият брутен вътрешен продукт на Полша, значи се използва за внасене на твърди горива в Европа, изкопаеми горива. 85% от петрола, 50% от въглищата и огромен процент, над 60% от газа внасяме. Според Международната агенция по енергетика е, ще продължат да растат тези цифри до 2035 година. Това трябва да се дискутира не само в контекста на енергийната зависимост, но и в контекста на цените на енергията. Някои хора сравняват цените в Европа с тези в Русия и в САЩ и използват това сравнение като довод за цели с различна степен на амбиция. Само, че политиката в енергетиката и по отношение на климата – е, Европейският съюз отделя много малко внимание на цените. Е, геологията на САЩ и на Русия е съвсем различна от тази на Европа. Тоест, докато използваме стотици милиарди евро за внос на изкопаеми горива, САЩ и Русия или вече са или стават независими, напълно независими, защото произвеждат е, енергоносители. В момента цената е толкова ниска, че е, покрива една малка част от разходите и разбира се от разходите на предприятията. Разходите за внос са тези, които трябва да определят цената на фактурата, а не целите на нашата политика за борба с климатичните изменения. Според едно проучване на комисията, законодателството за борба с промените в климата не е било причина за почти никакви разходи от страна на предприятията през 2012 година. Смятам, че има тенденция да съсредоточаваме вниманието си върху погрешни фактори, когато се опитваме да намерим решение трябва да помислим как да намалим огромните суми, изразходвани за внос на изкопаеми горива. Практическото решение даже не е чак толкова трудно. Трябва да имаме ясна визия, ясни цели за развитие и модернизация на енергийния ни сектор. 2013 година трябва да бъде свързана с задължителни цели за намаляване на емисиите на парникови газове е, стимулиране на възобновяемите енергийни източници и ефект, енергийна ефективност. Това ще даде на инвеститорите сигурността, от която се нуждаят. Както беше казано, трябва да дадем ясен сигнал на инвеститорите и на предприятията. За това се нуждаем от задължителни цели – и даже Жак Ширак и поляците бяха убедени в това за една нощ. Да, трябва да работим като широка коалиция. Би трябвало да се мисли за стратегия за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от внос на енергоносители. Съжалявам. Зависимост означава зависимост от Путин и Газпром. Фиона Хол. Благодаря. Сега давам думата на Фиона Хал. Um, Благодаря. Аз чух е, какво каза колежката за доклада. И това е общия контекст, в който се движим, но трябва да си спомним, че има пакет е, по климата и енергетиката. Климатичните проблеми са най-голямото предизвикателство за нашето столетие. Нека обаче помислим за енергийните аспекти на доклада. Ясно е, че това, което безпокои политиците и държавите членки днес, това е конкурентоспособността и енергийната безопасност на енергийните доставки, нека помислим какво ще правим. Ако ви попитам какво да правим от економическа гледна точка, отговорът е много ясен. Това, което трябва да направим е да бъдем по-енергийно е, ефективни. Това е по-економично. В доклада трябва да залегне именно този аспект на енергийната ефективност за економическите показатели. А, как бихме помогнали на макроекономиката с платежния баланс? Това бе засегнато от много колеги. Освен това, важно е да помогнем на хората да не тънат в бедност, бедност по отношение на горивата. Не бива освен това да плащаме безумни суми, за да задоволим нуждите на нашите граждани. Освен това, енергийната сигурност. А, когато работим по този проблем, трябва да мислим най-напред за сигурността на доставките. Та, тук трябва да, натам трябва да насочим нашето законодателство. Основната а, логика е да започнем с а, енергийната ефективност. За сигурността. Има голямо напрежение, има голям страх от е, енергийната енергия енергийната зависимост. Затова много хора се застъпват за истински, за изначални енергийни източници. Затова се застъпваме толкова много за а, възобновяемите енергийни източници. И Европейския съюз би могъл да бъде водещ в тази област, но сме на път да загубим с тази водеща роля. Например, шестовият газ е, може би е определена мода да се говори за тази технология. Може би е, е, в, следващата мода и по-правилният отговор ще е складирането и съхранението на въглеродни емисии. Но в крайна сметка проблемът си остава климатичните проблеми – мисля, че улавянето и съхранението на въглеродните емисии не е панацея. Естествено, а, трябва да използваме тази технология, но трябва да помислим дали и в кои области тази технология може най-успешно да се приложи. И така, когато мислим за енергийните източници, не, неотменно мислим за възобновяемите енергийни източници. Тези източници са сигурни. Никой не може да ни вземе вятъра. В Северно море имаме най-големите ресурси от вятър, така да се каже. Колкото повече разнообразяваме тези ресурси, тези източници, толкова по-голям потенциал ще имаме да обмрежим тези е, възобновяеми енергийни източници. И така, въпросите остават енергийна ефективност и конкурентоспособност. Стигаме на този фон до извода, че всичките тези инициативи са разумни, но има още един аспект – субсидиите за възобновяемите енергийни източници. Мисля, че това, което винаги трябва да помним е, че някои възобновяеми енергийни източници са много нови и на тях трябва да се помогне. Те не са проучени още е, те трябва да бъдат субсидирани, защото до момента тези технологии не са конкурентоспособни, те не са развити. Не бива да им отрязваме потенциала за развитие. Например, ветропарковете на в крайбрежните райони. Какъв е отговорът? Отговорът е подобен на това, което каза комисията за парниковия газ. Възобновяемите енергийни източници са, е, например, един от отговорите. Там трябва да започнем с нашия пакет, който вече сме изготвили. Нека не гледаме от погрешната перспектива. Всички елементи имат възможност да се включат в общата картина. Ако използваме технологиите за съхранение и складиране на въглероден двуокис, би трябвало да ги локираме, да ги използваме повече в индустриалната област. Благодаря. Колегата Гебранди е следващият оратор. След това госпожа Сато Хаси. With... Благодаря. Напълно съм съгласна с колегите Хол, Томсън и Улскок за това, че не трябва да имаме само една цел намаляване на парниковите газове, но и още две цели. Възобновяема енергия и енергийна ефективност. Искам да кажа няколко думи за самата борба за пром... с промените в климата. Знаете, че утре Международният панел за промените в климата ще обнародва поредния си доклад. Това, което е, вече е публикувано обаче, например от Световната банка и от други организации, показва, че ако страните в света не направят по-интензивна тази борба, е, възможно е още в този век нашата планета да стане с 3 до 4 градуса по-топла. Никола Стърн неодавна ни припомни, че ако това се случи, то ще означава създаване на климатична система – нямаща нищо общо с това, с което са свикнали хората през 10 000 годишния период на съществуване на човешката цивилизация. Значи, ако продължат промените в климата е, с сегашните темпове и ние допуснем това, всъщност днешните деца и новородени утре ще живеят в една напълно непозната и невъзможна за живеене планета. Това не можем да си позволим. Представете си, дойде при вас враг и каже, аз ще ви взема децата и ще ги заведа на друга планета. Ние не бихме се съгласили. Ние е, просто ще се борим за децата си, а няма да се е, пазарим за това дали енергията ни да струва 1 или 10 цента повече. Това за борбата с промените в климата. Няколко колеги говориха за цената на вносните горива в Европейския съюз. Това винаги трябва да е неразделна част от нашите разисквания за разходите, когато обсъждаме промените в климата и политиката за тях. Както беше казано от колегите, според Международната агенция по енергетика, много по-високи ще бъдат цените на петрола в бъдеще, отколкото комисията прави, допуска в своите проучвания. Например, в Финландия, откъдето идвам, целулозната промишленост от дълго време е един от най-важните отрасли. Ние внасяме изкопаеми горива с същите пари, които, използваме, които получаваме от износа на хартия. Така че не става дума само за възобновяеми източници. Чистите технологии са, растат като отрасъл в глобален мащаб. От 2010 до 2011 година, след финансовия срив, глобално а, обемът на чистите технологии се е удвоил. Това е най-бързо растящият е, отрасъл в промишлеността след игрите в интернет. Миналата година растежът е бил 50%. Така че реалистично е да се смята, че амбициозната политика за климата може и ще бъде комбинирана е, с другите ни цели, а няма да бъде в конкуренция с тях. Последното, което искам да кажа. Често чуваме, че Европа в действията си е сама. Това просто вече не е вярно. Тази година Китай е, започна търговия с емисии е, в економически най-развитите си провинции и обяви график – за разпростиране на системата на търговия с емисии на територията на цялата страна. Само преди няколко дни администрацията на президента Обама реши е, да създаде стандарти за емисии при производствата е, на е, енергия, на електроенергия. Такива стандарти ние нямаме в Европейския съюз. Според мен, Тези стъпки означават, че да се създават нови централи на въглища без системи за улавяне и отвеждане на емисиите на въглероден двуокис ще бъде незаконно в САЩ. Значи трябва да гледаме на положителните неща, а не само на отрицателните и да търсим примери за това, което е положително. Благодаря. Сатухаси. Благодаря на Сатухаси. Следващият оратор е Тадеус Тимански. Chciałbym zwrócić uwagę e, na, na mm, niezbyt... Благодаря. Бих искал да кажа следното. Целите за намаляване на емисиите от въглероден диоксид е, безспорно са много важни. Но от друга страна искаме ние да бъдем е, достоверни да могат гражданите да ни се доверяват. За кого искаме да постигнем тази достоверност, може би, за нашите партньори. Предстои среща на високо ниво в Варшава и може би тя да бъде един последен шанс за постигане на съгласие и координиране на цели, които са привидно в пълно несъответствие. Конрад Симански каза, че трябва да се намалят емисиите от въглероден диоксид, за да се спаси планетата. Тази цел, според мен, трябва да се обвърже обаче с енергийната сигурност и с конкурентоспособността на економиката. Смятам, че всеки друг възглед би бил погрешен. Трябва да съблюдаваме и економическите интереси, когато водим диалог с производителите. Днес наблюдаваме как се изнасят производства от Европейския съюз в държави, в които има ниски прагови стойности за емисии, замърсяващи околната среда. Какво означава това? Че ако продължим да си поставяме амбициозни цели, ще допринесем от една страна за опазването на околната среда, но ще заложим на карта конкурентоспособността на европейската економика. Така че стабилност и добро планиране в дългосрочен план са жизнено важни. Водих редица разговори с представители на промишлеността и мога да кажа, че има две инициативи на Европейската комисия, които са доста спорни а, именно а, замразяването на квоти а, за емисии а, и също така рестрикции в областта на автомобил, автомобилостроенето. А, това предизвика много отрицателни реакции, защото производителите вече са направили редица инвестиции и биха искали те да бъдат сигурни за в бъдеще. Така че трябва да се пазим от подобни стъпки. Наш гост беше министърът на околната среда от Польша господин Королис. Той подчерта колко е важно да се постигне едно глобално съгласие. От Китай се чуват положителни сигнали, но това може да бъде само началото на едно развитие. Европа е положителен пример за цял свят. И за това е много важно да се придържаме към целите си, свързани с емисиите. А всички останали държави, които не допринасят за ограничаване на емисиите, няма да бъдат по-успешни, ако ние изпълним собствените си цели. Т.е. те ще имат конкурентно предимство. Така че, когато си поставяме целите, трябва да внимаваме те да бъдат реалистични. Отделни държави от Европейския съюз и от а, други места по света са на различни етапи на развитие. Няма да бъде лесно да се постигне съгласие на срещата на върха, свързана с Кримата тук се опитваме да обединим водата и огъня, но не знам дали ще успеем. Сега, господин Ройл има думата. Благодаря, господин председател. Слушах много внимателно. И ще се опитам да споделя някои мои размисли. Опитваме се да формулираме обща позиция по една трудна тема в нашите две комисии. Мисля, че ще успеем, само ако успеем а, да подходим а, по същество. Защото вече имам чувството, че тук се сблъскват две противоположни позиции и в крайна сметка мнозинството ще се наложи но опасявам се, че няма да успеем да достигнем до същината на проблема. Самите ние няма да сме обединени в позицията си, преди да започнем тежки преговори с комисията и с съвета. Тук се каза, че трябва да се съблюдават интересите на економиката, цените. Трябва да се стремим към енергиен микс и а, това беше позицията на едни колеги и други колеги твърдяха, че истината е в развитието на възобновяемите енергийни източници. А, и това е принципен въпрос. Ще заложим ли всичко на една карта или ще заложим по-скоро на разнообразието? Не знам какъв ще бъде отговор след 10 години, но трябва да зададем посоката сега. Ако имаме нужда от а, разнообразие. И ако изходим от различната ситуация в различните държави и членки и в, ако изходим от сложната економическа ситуация в Европа, тя е различна сега от момента, в който се беше който беше взето решението за диверсификация. Може би трябва да започнем с въпроса какъв беше ефекта от досегашните ни мерки. Доколкото знам, целите ни, свързани с въглеродния диоксид, а, а, са на път да бъдат а, постигнати, но когато разгледаме целите, свързани с възобновяемите енергийни източници, то мога да кажа, че а, ние ще ги постигнем с лекота, поне за моята държава въжи това. Ако обаче заложим всичко на една карта, смятам, че ще се натъкнем на проблеми. И трябва да обърнем внимание и на страничните ефекти, които никой не е желал, но те се появяват. Разбира се, че развитието на възобновяемите енергии са свързани с разходи и може би тока ще поскъпне толкова, че някои хора няма да могат да си го позволят. Това ще бъде проблем за правителствата и могат да загубят своя политически мандат. Просто хората няма да ги изберат при следващите избори. Опитваме се да работим в ситуация на общ вътрешен енергиен пазар, но трябва да се попитаме дали той съществува, защото има усилия и развитие, които обесилват този вътрешен пазар. Енергийна ефективност, тук не съм сигурен дали ще постигнем целите си, има различни мнения действително ситуацията ще бъде различна в отделните държави и членки. Но това, причината за това няма да бъдат целите, защото те не са единни. В Германия, например, се дават стимули, хората се окоръжават да използват енергийни, възобновяваме енергийни източници, да инвестират в енергийна ефективност и това се оказва доста успешно. А, когато слушам обаче представителите на Великобритания, които пледират за твърди цели, ще ви напомня, когато говорихме за директивата, свързана с възобновяемите енергии, вашата позиция беше да искате възможно най-голямата гъвкавост. Така че трябва да бъдем внимателни за това, което искаме би трябвало да се постараем от една страна да изпълняваме целите си, но да ограничаваме страничните ефекти. И може би трябва да се посветим на въпроса имаме ли альтернативи за постигането на нашите цели, имаме ли по-ефтини начини или с по-малко странични ефекти да постигнем целите си. Самият аз още нямам окончателен отговор но най-глупавият отговор от всички би бил да си затворим очите и да се придържаме към онова, което сега сме решили. Не съм сигурен дали това е добро решение. Колегата Делво спомена някои интересни критерии, каза, че всички мерки трябва да бъдат реалистични, ефективни, да има сигурност за цените, да се съобразяват с конкурентоспособността. Но капацитетът на държавите членки трябва да бъдат отчетени. Всички тези точки са важни. Смятам, че трябва да започнем от задълбочен анализ преди да поемем в някаква посока. Не смятам, че решението е да си поставим много различни цели. Смятам, че най-важната ни цел е да ограничим емисиите от въглероден диоксид и можем да създадем иерархия на целите. Т.е. една да бъде водеща, а другите да бъдат подпомагащи инструменти за нейното постигане. Може би по този начин ще можем да убедим съвета, защото много добри идеи не са гарантия за успех. Благодаря, казва председателят. Много решения, свързани с енергетиката, се вземат на национално ниво действително има по-големи правомощия на европейските институции, свързани с решенията, но това все още не е ясно в много държави. И сега давам думата на колегата Йо Лайнен. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, става дума за политиката в областта на климата, но не само. Става дума и за редица други важни аспекти. Става дума за сигурността на доставките. Господин Шимански каза, че Европа е много зависима, прекалено зависима от вносна енергия. Става дума от нови, за нови индустрии, за политика в общата, в, но, за новите индустрии. Става дума за економическо развитие, особено в селско-стопанските региони, в периферните региони, в островните държави, където може с новите енергии да се постигне много. Всичко, в целият този комплекс трябва да се вземе предвид за полити, в политиката до, до 2030 година. Днес не става дума само за климатичните промени. Господин Шимански каза, че под, лека, под пакета за климата е от 2008 година е много нов, но минаха достатъчно години, за да може да направим равносметка. Говорим за 20% енергийна ефективност, това е нашата цел и след като нашата цел е обвързваща, вероятно ще достигнем наистина тези 20%. Така че мога да кажа, отбелязали сме напредък. Не бива да сме прекалено негативни и хората, които са инвестирали, те се, тези инвеститорите се надяват да могат да продължат в тази насока, в тези сектори. Има големи индустрии, които са поели по този път и би било много глупаво сега да сменим посоката. Климатичните промени може, може срещу тях да се борим и без, без новите енергии, без енергийна ефективност може да се борим срещу климатичните промени с атомната енергия, с е, системата за търговия с емисии и с въглища. Има голямо лоби, което се застъпва именно за това. Въглищата представлява, е представлявана от една могъща лобистка група. Искам да ви предупредя възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни източници и иновации. Не бива тези цели да изпускаме от поглед, защото има такова изкушение. Би трябвало да погледнем системата. Ето, имаме проблеми с търговията с емисии. Колкото повече е, енергийна ефективност, колкото повече възобновяеми енергийни източници имаме, толкова по-малко квоти имаме. Това не е добре. Не може да, да поправим всичко с изкуствено увеличаване на цената на емисиите ние искаме една Европа, в която си ресурсите се използват ефективно. За това ни трябва три цели, а не само една. Благодаря, казва председателят. Е, искам да ви помоля да се ограничите до две минути време за говорене, защото двете комисии заседават заедно. Е, имаме и различни политически гледища, за това ви моля да спазвате времето за говорене. Госпожа Йордан. Но е поведал колега Ройл, ко говори благодаря. Мога да се присъединя към казаното на господин Ройл. Когато обсъждаме тази тема, трябва да не забравяме, че говорим за климатичните промени и във връзка с това искаме да намалим емисиите от въглероден диоксид. Проблемът обаче е устойчивостта. Казаното от колегата Йолайнен също е вярно. че конкурентоспособността не е в сила в областта на енергетиката, защото а, има все още много а, субсидирани производства. И когато гарантираме доставките на газ и ток във вътрешния пазар, отново се изблъскваме с субсидии, които разрушават и противоречат на конкуренцията. Ако искаме да поставим всичко на пазарен принцип, трябва да се откажем от субсидиите. Това въжи и за системата за търговия с емисии. Тази система трябва да се опрости също така и трябва да се съсредоточим върху една цел, а именно намаляване на емисиите от парникови газове. Разбира се, че ще има нужда от субсидии за технологии, които не са достатъчно развити. Енергийната ефективност също е важна тема. И в тази посока аз съм за поставянето на обвързващи цели, но само в отраслите, които не участват в схемата за търговия с емисии. А отраслите, които са в тази схема, нямат нужда от допълнително субсид... субсидиране. И а, също така трябва да се стремим към глобални решения от една страна, т.е. всички държави по света да участват в схемата за търговия с емисии, от друга страна трябва да се стремим към изравняване на разликите на секторно ниво в економиките на европейските държави. Благодаря. Господин Зейбър. Благодаря, господин председател. Много благодаря за това съвместно изслушване. Знае, че този член, по който сме се събрали от администрацията, не е много обикнат, но мисля, че е много продуктивен. Много интересно е, че една датска социалистка цитира Ангела Меркел. Както виждам, всичко е възможно. 40% спестяване, по-малко въглеродни емисии до 2020 година. Това е заложената цел в Германия. Ми това е чудесно. Камерон пък е заложил целта до 2030 година намаление на въглеродните емисии с 30%, с 50%. Нашата цел, мисля, че трябва да е една, едно европейско решение и смятам, че енергетиката и климатичните промени са две неща, които не могат да се разглеждат по-отделно. Трябва и е, двете е, страни в равенството да спечелят, да са печеливши. технологиите трябва да се подкрепят, които имат истинско бъдеще, а не старите технологии, които може да продаваме. Трябва да заложим просто на новите технологии. Там трябва да се инвестира. Освен това, смятам, че имаме нужда от тези три цели. Йолайнен каза, а, ще ще имаме повече въглеще, повече търговия с емисии, повече атомна енергия, ако не инвестираме в новите технологии. Тези е, енергии ще минат на преден план. Но не може е, всичките тези аспект, аспекти да, да обединим само в една цел – освен това, нещо друго е много важно – ценообразуването. Когато говорим за системата за търговия с емисии, моля да погледнем статистиките с, за цените на тока. 63 36 цента са в Дания цените на, цените на тока за киловатт часа, а в Германия това е 20 цента за киловатт часа. Така че, който казва, че хората не могат да си платят тока, трябва да погледне националното законодателство. Правилно е, че американците имат големи предимства, като добиват енергия чрез шистовия газ, използват тази технология за получаване на шистов газ, но нека не сме догматични. Нека погледнем фактите и да поддържаме тези три цели. Трябва да осигурим енергията за нашата индустрия. Това ще е в полза за всички. Благодаря, казва председателят. А сега една колежка от ИТРЕ. Gracias, presidente. Благодаря, господин председателю. Интересни са разискванията. Може би и конкурентоспособността е решение за изход от кризата. Предприятията имат нужда от стратегически подход в дългосрочен план, а енергетиката е много важен елемент от тази стратегия. Е, зависимостта е, на Европейския съюз е огромна, както бе казано. Нищо не произвеждаме и напълно зависим от вноса. Нормативната уредба е нещо хубаво, но тя трябва да се въвежда в държавите членки, за да благоприятства до изграждането на единния пазар. Също така трябва да са е, ресурсоефективни нашите мрежи. и се плантея ла реновабле. Не може да се съди само на хартия. Предлагат се възобновяемите енергийни източници като альтернатива, но възобновяема енергия има в най-различни форми. В южната част на Европа може да се произвежда и това да намали необходимостта от внос. А, значи, необходимо е да имаме общи критерии за Европейския съюз. В противен случай няма да намерим и решение. И предприятията ни никога няма да излязат от кризата. Yeah. Благодаря, Петър Лизе. Много се радвам, че можем да проведем това съвместно заседание и много се радвам да видя колегите ми от ИТРЕ. С тях работихме в продължение на 7 години и половина. 2005 година започнахме изобщо да разговаряме за подобни цели в областта на климата. Смятам, че е много важно да работим заедно. Така или иначе това се случваше в политическата група на НДП. Много е важно също така работата ни да е прозрачна. Моята изходна точка за обсъждането е това, което Рихард Зебър спомена, а именно предложението на Нейно Величество, ръководено от Дейвид Кемерън, предложи официален документ, в който се казва, че до 2030 година те искат да намалят емисиите си от въглероден диоксид на половина. Мисля, че трябва да се замислим сериозно върху, върху това. Искам да помоля и моя колега Конзет Шимански да се замисли, особено с оглед на това, че Девид Кемерън е създателят на парламентарната група на ЕКАРЕ. Политическият реализъм ни казва, че тази цел от 50% няма да бъде постигната. Интересно предложение, но в крайна сметка ще останем под този процент. А, правителството на Обединеното кралство казва, че а, ще обвърже решението си с а, условия. Ако в а, Париж се взема решение за намаляване с 40%, то те ще се а, придържат към 50 ограничение. Но ако нещо вече е било неуспешно като цел, например след конференцията в Копенхаген, а, няма причина да бъдем оптимисти за бъдещето. И ако поставяме условия, свързани с решения, които се вземат по цял свят, а, това може би също не е а, добре. Така че едва след конференцията в Париж ще можем да кажем каква посока ще приеме нашата борба за, срещу промените в климата. Но във всеки случай ние имаме ангажименти да стимулираме възобновяемите енергийни източници и тук апелирам комисията да направи необходимите сметки, свързани не само с а, възобновяемата енергия, а, а и с енергийната ефективност. Може би тогава сметките ще излязат. Председателят да ако към 50% към Дейв, на Дейвид Кемерън се прибави и постижението на Германия, може би ще се успее. Господин Томас. Мисля, че трябва да имаме единен пакет за климатичната ни политика. Трябва да следваме два подхода. Защо? Помислете си, къде би била Европа, ако имахме само системата за търговия с емисии. Какво е, би се получило? 2,2 милиона сертификати, квоти има в повече. Тоест, системата се срути вследствие международните квоти и защото има повече има прекале, имаше прекалено много сертификати, квоти и дойде економическата криза. Така че ако имахме само системата за търговия с емисии, нямаше да стигнем до никъде. А защо ни трябват възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност? Защото това в дългосрочна перспектива ще намали нестабилността на цените. Това би било економически изгодно. Ветелиза е прав. Е, колкото енергийна ефективност имаме, колкото повече, толкова по-висока е стойността на парниковите газове. Ако имаме само системата за търговия с емисии, ще имаме 55-60 евро на тон, на Естон, ако имаме 40% възобновяеми енергийни източници, 40% енергийна ефективност, ще получим една цена на тон емисии от около 30 евро. Защо пада цената? Защото е, всички дейности за изолации, за производство на хладилници, например, за строителни дейности. Всички тези дейности ще бъдат обвързани от задължителните цели. За това промишлеността би трябвало да се застъпи за увеличаване на стойностите, на процентните стойности. И освен това, трябва да кажа следното. Полша може да стане много повече енергийно независима, има много по-голям потенциал, отколкото потенциал да добива шистов газ. Ние говорим много за енергийна сигурност, за енергийна безопасност, но няма да е, сме надежни, ако само говорим и не вземем предвид енергийната ефективност. Само по този начин ще намалим енергий, цените, цените за енергия и ще увеличим заетостта. Следващият оратор. Grazie Presidente. Innanzitutto... Um... Господин Проди, първо искам да благодаря за възможността да говоря пред вас. Е, няколко думи във връзка с е, емисиите на въглерод и с е, системата за търговия с емисии. Мисля, че тук трябва да се започне един разговор за поставяне на нова основа на цялата тази схема за търговия с емисии. Тя трябва да отговаря на нашите климатични цели. Трябва да реализираме в политически план решенията на конференцията в Бали. Това е абсолютно необходимо, за да се съживи отново системата за търговия с емисии. В противен случай тя няма да проработи. Смятам, че трябва да се отменят субсидиите за твърди горива но това е друг въпрос. И действително трябва да се замислим сериозно какъв отговор можем да дадем, как можем да се приспособим към климатичните промени и какви местни източници на енергия можем да използваме, за да запазим а, както природата, така и градските структури. Смятам, че това ще бъде въпрос с все по-нарастваща важност. Трябва да подобрим ефективната, е, енергийната ефективност и е, в областта на транспорта. И смятам, че трябва да се изгради една ефективна мрежа – и да се осигури последователността и сигурността на енергийните доставки. Това е европейски проблем. Той трябва да се реши на европейско ниво. Ние трябва да постигнем повече ефективност на европейско ниво чрез държавни облигации в Европа. Също така трябва да отдадем по-голямо значение на нематериалните а, блага. Благодаря, Фиона Хол. Благодаря. Господин Гербранди иска да се извини за отсъствието си и ме помоли да се изкаже от негово име. Той е докладчик Сянка от името на Алде. Тук бележим важно начало. Това ще е нов процес за нас и очаквам да сътруднича с всички ви, цел изработване на амбициозен план за 2030 година. Нуждаем се от сериозни разисквания за уредбата. Проектите трябва да бъдат с дългосрочна визия, далеч след 2020. Трябва да създадем сигурност у инвеститорите, защото те също инвестират с дългосрочен хоризонт. Но това не е единствената причина. Аз бях на конференцията за опазване на климата и борба с промените в него и съзнавам, че Европейският съюз трябва да бъде водещ далеч преди срещата през 2015 година. Амбицията ни проистича от няколко основания. Първо, самият Европейски съюз трябва да изпълни собствените си дългосрочни цели в областта на климата. Намаляване от 80 до 95% на парниковите газове до 2050 година. Но трябва също да поддържаме устойчиви економически растеж, да гарантираме конкурентоспособността си, да гарантираме доставките и да направим ресурса по-ефективно използван. Нуждаем се от ефективна и ефикасна политика към три, за три основни недостав, недостатъка на нашата пазарна работа. Първо, недостатъчното увътрешняване на външните разходи това е първото, на което трябва да обърнем внимание. За намаляване на парниковите газове Възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност трябва да работим заедно. Естествено, че цената ще има основно място в нашите разисквания и трябва да мислим за подходящи цени в търговията с емисии, както и да привлечем повече отрасли в тази схема. Но не трябва да се занимаваме само с политиката, която определя цени за въглерода, а да не допускаме субсидиране, например, на изкопаемите горива. Такива субсидии трябва да бъдат премахнати. Смятаме, че определенето на цена на въглерода няма да бъде достатъчно, за да постигнем енергийна ефективност. Е, нуждаем се от допълнителни цели, както за ефективността, така и за възобновяемите енергийни източници. Е, трябва да гарантираме дългосрочните инвестиции и критерии за мерене на напредъка би трябвало е, да се гарантира растеж чрез ниско въглеродната економика. Европейският съюз е лидер и не трябва да губи позицията си. Нашата рамка за 2030 година ще е полезна не само за климата, но и за економиката. Благодаря. Следващият оратор, господин Арсенис. Две минути, моля. А той не е тук. Добре. Съвсем кратка забележка от Мариета. Благодаря. Аз съм съгласна с това, което каза господин Ройл. Аз поне така разбрах неговото изказване, че е важно да се съсредоточим върху енергийния микс, но много е важно да се заложи на възобновяемите енергийни източници. Това е така, но въпросът е и проблемът е, че възобновяемите енергийни източници са само една нищожна част от целия микс. Трябва да вземем решение. На европейско равнище за увеличаване на частта на възобновяемите енергийни източници в рамките на цялостния енергиен микс. Необходими са инвестиции, необходима е помощ, субсидии за новите технологии. Не бива е, тези помощи да се е, насочват към старите технологии, въглищата и другите технологии. Напротив, знае, че е трудно. Но трябва да видим и какви условия са необходими за новите инвестиции. Това трябва да се уточни. Следващият оратор. Благодаря. Аз си мислех за това как може да се обвърже клима, политиката за климата и енергетиката, така че да имаме положителни резултати, както за економиката, така и за ежедневието на хората. Но има граници. Какви са те? Какви са пречките? Например, не, нестабилното законодателство. Когато законодателството непрекъснато се променя, това означава нестабилност. Затова трябва да помислим за едно стабилно законодателство. Колегите говорят за възобновяемите енергийни източници. Това е добре, но тези енергийни източници не са перфектни. Няма технологии, които да позволят те, тази енергия да се съхранява за дълго време. Има атомни технологии, има газови технологии, но не се инвестира достатъчно в изследванията, в изследвания, ориентирани към соларната енергия, към слънчевата енергия и към енергията за добиване на енергия от въглища. Там също може да има нови научни изследвания. Ние говорим за енергийни източници, но ние не говорим за, по, по същество, а съществото, същината, това са новите технологии, ориентирани към бъдещето. Нека покажем на новото поколение как изглеждат новите хоризонти – в тези технологии трябва да инвестираме. Благодаря. Йолайнен. Yeah. Точно това, което Йоланда Хибнер каза, трябва да се случи до 2300 година, а именно да се допълни системата с нови елементи. Действително липсват интелигентните мрежи, липсват капацитетите за съхраняване на енергия и на пазара са нужни стимули за да се инвестира в технологиите за съхраняване. Действително не е добре да се изключват сега електроцентрали, които са наша гаранция за енергийната сигурност. Трябва, разбира се, да се инвестира и в създаването на нови капацитети, но мисля, че а, трябва да се инвестира повече в иновативни технологии. През последните 10 години наблюдаваме а, намаляване на цените на възобновяемата енергия и има твърдение, че е, енергията от е, ветрогенератори вече е конкурентоспособна на пазара. Същото се наблюдава и при производството на биогаз. Е, тези технологии са почти без субсидии конкретно способни на пазара. Тук Германия беше водеща при въвеждането на технологиите на пазара, когато енергията от фотоволтейци беше изключително скъпо. В последните, следващите години се очаква поестиняване на технологиите. Това е добре. Благодаря, казва председателят. И сега имаме двама представители на комисията. Искам да им дам думата сега. На онзи от вас, който иска да започне. Диги Клима. Е, Генерална дирекция Климат. Благодаря, господин председател. Да, и ние тук сме с двама представители на комисията, защото заседанието е смесено на две комисии. Е, Генерална дирекция Климат и Генерална дирекция Енергетика работят също заедно и на колегата ще дам думата. Приветствам тези разисквания. Те са много богати по съдържание. Както знаете, председателят Барозо в речта си за състоянието на Съюза заяви, че до края на годината комисията ще излезе с конкретни предложения. Много сериозно работим по тази тема заедно с други служби в комисията. Европейският е, съвет заяви, че ще разгледа въпроса през през март следващата година. Така че вашата работа се приветства от комисията и а, е, приветстваме желанието на парламента да определим стратегия за 2030 година. Може би една дума е, за причините, поради които работим по тази тема. Има множество въпроси. Вие казахте, че климата и енергетиката са неразделни, трябва да имаме цялостен подход. Това се опитваме да възприемем и ние. От страна на климата, както знаете, Международния панел за промените в климата се събира тази седмица. Очакваме доклад утре. Ще видим докъде са стигнали тези промени. Приближава 21-та среща на държавите страни. Всички страни са се съгласили да работят в съгласие и то трябва да се простира отвъд 2020 година. Много е важно Европейският съюз да е единен, да говори с единен глас и позицията му да бъде добре представена на този форум. Имаме възможност, тъй като САЩ предприемат действия все повече, отколкото преди, и виждаме също Китай. Там сме свидетели на предприемането на няколко важни инициативи за енергийна ефективност, за ВЕИ, за пилотни схеми, свързани с търговия с емисии, така че има какво да се направи, а се нуждаем от глобално съгласие, за да работим заедно по климата. И естествено, Европейският съюз трябва да говори единогласно. Мнозина от вас говориха е, за уязвимостта на нашата економика от вноса, за зависимостта ни, е, за това, че растат цените на вносните продукти. Ние в Европа трябва да решим енергийните си проблеми и проблемите с конкурентоспособността свързано, тъй като а, проблемите са свързани и те имат връзка и с промените в климата. Такъв се стремим да бъде нашият подход. Имаме и друг коментар. Получихме много становища от заинтересовани субекти. Проведохме широка консултация. Мисля, че отговорите, които получихме на зададените въпроси бяха над 500 и всичко това ще бъде по... използвано от комисията при изработването на нейните проекти. И сега колегата. Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция енергетика на комисията. Какво мога да кажа? За нас е важно да останат трите цели – конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на енергийните доставки. Това е важно тези цели да са отразени в пакета. Сега провеждаме оценка на въздействието. Докладът ще бъде готов в края на октомври. И на базата на този доклад ще успеем да разработим инструмент за сравнение между различните цели. Колегата ми вече каза, че ще си извлечем съответните полуки от пакета 2020. Имахме неформален съвет по енергетика, имаме контакти с държавите членки, получаваме ценна информация. Ясно е, че дебатът ще продължи. А сега отново докладчиците имат думата Херберт Ройл. Да, ich habe mich nur mal gemeldet, weil auch andere... Поисках да взема думата още веднъж, защото и други колеги го направиха и си помислих, че всеки може да го направи. Не знам дали това е специална привилегия на някой, но във всеки случай ви благодаря, че ми дадохте думата. Надявам се да мога да продължа. Искам да отправя две критики. Чух, че някои колеги бяха против поставянето на една цел, защото това ще да означава, че целта може да се постигне и с развиване на ядрената енергия, например. Но тук достигаме до същината на нещата. Този аргумент не смятам, че може да се приеме. Защото изборът е, на енергийния микс е, и в каква енергия ще се инвестира е въпрос, който решават държавите членки. И ако искате да ги убедите в противното, ви пожелавам а, е, а, късмет. Някои колеги обърнаха внимание на това, че действително а, разширяването на възобновяемите енергии ще се отразят и на схемата за търговия с емисии и ще донесат до едно по-нататъчно пренасищане на пазара и излишък. Не знам дали тези опасения са основани. И ако говорим за различните цели, може би трябва да видим дали не е добре да въведем една иерархия в хода на нашите мисли. А, не мисля, че някой се е съмнявал в това, казва председателят. Точно това е целта на днешното ни заседание да обменим мисли и това иска да направи и Клод Томас. Давам му думата. Херберт, um, Herbert, du hast gesagt, es gibt Interaktion. Херберт, каза, че има взаимодействие между възобновяемите енергийни източници и климата. Искам само да ти припомня, че 2,2 милиарда излишни сертификати, квоти а, в момента са на пазара. А, това означава, че от а, 2006 година насам сам когато се обсъждаше пакета до 2020 година, комисията отчете развитието на възобновяемите енергийни източници. Какви, какво създава проблемите на схемата за търговия с емисии? А, това е дупка в е, системата и международните кредити, които са на разположение. Днес знаем, че има милиард и 100 хиляди излишък в е, тези международни кредити. Те можеха да се купят за 50 цента на тон въглероден диоксид. Тоест е, имаше съзнателно усилие за разрушаване на схемата за търговия с емисии. И първото за което трябва да се замислим са тези международни кредити, international credits. И нашето предизвикателство е да обвържем целите си за парниковите газове а, и схемата за търговия с емисии с а, економическото развитие. Не знам а, дали ще можем да договорим а, достатъчно добре, но комисията в момента смята, че ще има а, растеж на БВП от 1,8% годишно до 2030 година. Дали някой присъстващ тук вярва, че европейската економика в следващите 20 или 17-18 години действително ще расте с 1,4-1,8%. Тоест, онова, което комисията със сигурност трябва да направи е трябва да се замисли какво ще стане, ако растежът е само 1%, не повече. И как можем да правим политика, когато Работим с модели, които не са достоверни. Т.е. трябва да имаме поне два възможни сценари, Един по-оптимистичен и един по-песимистичен. Така че при един очакван растеж от по-малко от 2%, европейската енергетика все пак ще е успешна, защото ще сме постигнали е, добри цели в областта на е, енергийната ефективност. Е, господин Йордан и Сато Хаси искат да вземат думата, казва председателят. Или ще започнем от зад напред. Не искам да ви прекъсвам иска ли някой още да вземе думата? Не виждам. Сега госпожа Йордан. лепа коментират и желим пред сам то да са... Благодаря. Искам да кажа следното. Много колеги казаха, че е необходима стабилност. Ние всички може да се застъпим за стабилност. Но има два подхода по които може да се постигне стабилност. От една страна да се събират пари и от друга страна да се чрез взаимопомощ и суб, субсидии за технологии. А вторият подход е економически. Но какви са нашите цели? Целите са ясни. Е, занижаване на емисиите въглероден двуокис и укрепване на пазара. С ясен политически сигнал пазарът може да се стабилизира. Ако не се променят правилата от страна на политиката всяка година, нещата ще изглеждат много по-стабилни. Споменах се инициативата на, Евро... на Обединеното кралство – но е, при Обединеното кралство става дума за един подход, който е технологично неутрален. От пазара зависи кои технологии в крайна сметка ще се наложат, кои ще се развият и кои не. Клод, аз съм съгласен с теб по отношение на системата за търговия с емисии. Но мисля, че един от факторите, които накърнява доброто функциониране на тази система, са въглищата и цената на въглищата, на енергията добивана от въглища. Но това са различни технологии. Има ги на пазара. И един въпрос към комисията. Е, Казахте, че подготвяте нов анализ. Включили ли сте в този сценарий допълнителното осветляване на целите на въглеродните емисии? Благодаря. Госпожа Сато, госпожа Хибнер заяви, че посред играта не бива да сменяме правилата. И за това, когато разискваме правилата за 2300 година, трябва да изградим една солидна система, която не се нуждае от промени в процеса на функционирането й. Учените ни казват, че мерките за борба с промените в климата са неотложни. Колкото по-добре предприемем тези мерки, толкова по-рентабилни ще бъдат те – ако забавим действията си, разходите ни ще бъдат по-високи. Тоест, економически обосновано е целите ни да са амбициозни. Тази година, преди няколко месеца, Агенцията за оценка на околната среда в Холандия обнародва доклад, според който изпълнението на целите на Европейския съюз към 2050 година, намаление на емисиите е, с 80 до 95%, е, трудно може да се постигне само ако се работи по парниковите газове. Нуждаем се и от допълнителни цели, като, например, свързани с енергийната ефективност и ВИ. Същото е посочено и от Международната агенция по енергетика. Тоест, цел да се намалят само парниковите газове не е достатъчна. Нуждаем се и от допълнителни цели. Мисля, че всички, които имат сериозно отношение към дългосрочните цели и говорят сериозно за тях, разбират, че се нуждаем и от допълнителни цели, например за енергийната ефективност и за ВИ, И е, трябва да имаме предвид, че тук няма да има такава голяма променливост, както при търговията е, с емисиите. Значи енергийната ефективност и ВЕИ дават много повече сигурност на инвеститорите. Благодаря, госпожо Хибнер. Току-що приключихме списъка на желащите да се изкажат и смятам да се придържим към това решение excuse me, but uh, mm, our colleagues uh, uh, says about... Извинявам се. Колежката каза нещо по моя адрес. Във връзка с моето изказване. Просто искам да отговоря. Есть такое поведение в Польше, что не zmienia się konia В Польше имаме една поговорка – че не трябва човек да сменя коня си по пътя. Мисля, че ние трябва да направим същото. Защото тук не говорим за решения и разпоредби за бъдеще, те вече съществуват и ние се опитваме да ги променим в движение не разговарям с всички агенции, но разговарям с производителите на електроенергия и това е това, което те казват. Председателят. Сега ще изслушаме Конрад Тимански от комисията ИТРЕ като докладчик. Благодаря. Бих искал да отговоря на всички забележки по-отделно, едва ли ще успея. Имаше няколко повтарящи се теми. Първо, нашата глобална отговорност. Самият аз съм просто депутат. Слушах много внимателно онова, което се говори в ОНЕ И не смятам, че трябва да бъдем прекалено критични към твърденията на ООН. Но си мисля, че всеки от нас би трябвало да се замисли че разходите, свързани с енергетиката, трябва да бъдат по-равномерно и справедливо разпределени. Европа от години се опитва да намали емисиите от въглероден диоксид, а остатъкът от от света приема декларации. Например, Обама прие такава една резолюция. Ефектът беше чисто политически. И тя има по-скоро въздействие върху вътрешната политика. Фактите говорят за това, че в САЩ действително се добива ефтин шистов газ и САЩ се опитва да го изнася за Европа. Това не може да ни радва като европейци, просто трябва да не забравяме този факт. Редица економики, които се развиват с бързи темпове, използват също така Европа като възможности за развиване на търговия. А, смятам, че трябва да ги наблюдаваме внимателно. Във връзка с възобновяемите енергии, смятам, че трябва да се възползваме от тези технологии. Ние разполагаме с тях в Европа и това може да има положително влияние върху цялостният пазар на е, електроенергия и да осигури доставката на електроенергия. Трябва да обърнем внимание на темпа, с който се извършат, е, извършват промените и тук има много какво да обсъждаме. Не, аз повдигнах въпроса с е, субсидиите, които се насочват към технологии, които са по-скоро устаряли. Те могат да отговарят на пазарните изисквания, но, например, в Полша зелените обърнаха внимание на това, че органични отпадъци, които се изгарят в електроцентралите на въглища, могат да бъдат иновативна технология. В Европа сме си поставили доста амбициозни задачи, свързани с оценяване на възможностите на альтернативните технологии за добив на енергия. Аз съм по-скоро скептик. Смятам, че в Европа има редица обещаващи альтернативни технологии. Възобновяемите енергийни източници в по-голямата си част са непредвидими. А, кога ще духа вятър, кога ще грее слънце е нещо извън нашия контрол и то не е обвързано по никакъв начин с а, потребностите. Смятам, че трябва да впрегнем научно-изследователската дейност в този сектор. Възобновяемата енергия не не е необходимо да бъде толкова скъпа. По-скоро ни е нужна една интелигентна разпределителна мрежа. Ако не разполагаме обаче с научни данни, не можем да реагираме адекватни. И ако погледнем САЩ, например, там ще установим, че изцяло липсва политика насочена към климата. Не липсва цели, но техните емисии са намалени многократно защото системата им изключително добре разпределя наличните средства. И би трябвало и ние да се опитаме да се получим от този опит и не бива да се ограничаваме само с Европа. Глобалният контекст беше споменат на няколко пъти. Смятам това за много важно. Разбирам, че днес можем да сме на мнение, че разходите, свързани с бързо намаляване на въглеродните емисии, са прекалено високи, защото това ще се отрази отрицателно на цялата економика. Но ми се иска економическият растеж да бъде по-висок от прогнозираните 2%. Какво ще кажем обаче на по-бързо развиващите се економики с по-висока производителност? тези економики ще трябва да поемат разходите, които се генерират в Брюксел. Мисля, че и това е въпрос как ще се разпределят отговорностите на европейско ниво. Този въпрос не непременно се ограничава в сектора на възобновяемите енергии. По-скоро смятам, че трябва да намерим връзката между нашите три цели – Европа е изключително многостранна и трябва да се опитаме да обединим това. Госпожа Анделва, благодаря господин председател. Искам да благодаря на всички за богатия им принос към тези разисквания. Настоявам, че е важно да нямаме ограничителна визия, защото са много предизвикателствата. Моля ви да не мислим ограничено. Аз винаги ще призовавам за пакет с три цели. Това ми се струва от основно значение. По всички цели трябва да работим, извличайки полуки от направеното до сега. И най-сетне трябва да обвържем и трите направления енергийна ефективност, намаляване на парниковите е, газове, ВЕИ. До сега не сме измервали е, как се извършва това взаимодействие, не сме го преценявали. Виждам, че е, тези, които се противопоставяха на някои от мерките при преговорите за търговията с емисии, днес ни казват, Искаме пакет с една цел, само на основата на солидна търговия с емисии. И аз представам да разбирам какво става. Би трябвало да се отнасяме сериозно. Припомням на тези хора, че без възобновяеми енергийни източници и без енергийна ефективност, цената на въглерода ще е много по-висока и това трябва да се помни. Второ, Наистина, говори се за субсидиите. Трябва да се изясни политиката на субсидиите. Напълно съм съгласна. Има необяснимо и неприемливо разминаване между подкрепата на европейско и национално равнище. Възобновяемите енергийни източници също, сектора на тези източници също има своите предложения. Те са много конкурентоспособности. Говори се за е, Илеолея. Може би сега трябва е, да е, се стремим е, да наблегнем повече върху генерираната ветроенергия от морските басейни. Още едно дребно съображение, което бих споделила с господин Тадеуш Шимански. Аз също бих припомнила, че е значимо да се набляга на научните изследвания. И за да останем конкурентоспособни на световно ниво, не бива да забравяме, че другите не ни чакат. Китай вече е инвестирал във възобновяемите енергийни източници 200 милиарда долара. В Съединените щати също напредват. Господин Шимански, САЩ си поставят цели да намалят парниковите газове. Естествено, има и политика на място, но волята на Конгреса е недвусмислена и тя се подкрепя от администрацията на президента. Говори се за доверие към Европа. За мен това проистича от нашата последователност на международната сцена – не може един ден да казваме черно, а след няколко години да казваме бяло. Трябва да бъдем постоянни. Доверие означава също да говорим с един глас от името на Европа, а не от името на собствената си страна. Значи от името на Европа, а не само от името на собствената си страна. На това ще настоявам. Защото аз е, мога и трябва да се поставя на мястото не само на Польша, но и на Германия и на Франция. Трябва дискусията ни да бъде колегиална между всички страни. И най-сетне, когато говорим за доверие. Аз не съм била в парламента, когато е взето решението за пакета а, е, по климата. А, е, била съм извън този парламент, на друго място в Белгия. И съвсем очевидно, че кризата е подпомогнала да се вземат решенията, но сега има по-скоро неотложни мерки, свързани с климата. И тук не трябва а, да забравяме, че а, тези мерки за борба с промените в климата не са изчезнали и не могат да изчезнат, защото промените на климата не изчезват. Трябва всички предизвикателства да вземем предвид, независимо дали в енергетиката или в областта на климата. Не можем да кажем сега и изведнъж имаме други приоритети. Неотложността на борбата с промените в климата продължава да съществува. Благодаря. Можех да ви слушам още малко, но сега приключихме. Сега давам думата на колегата Сатори. Ma personalmente solo per eh, ringraziare il collega Благодаря. Искам да благодаря на колегата Гроте за доброто сътрудничество, благодаря на докладчиците и на колегите, които се изказаха. Е, това беше един много плодотворен доклад. Много неща се изясниха. Разбрахме, че имаме разногласия по доста въпроси. Много колеги са на различно мнение, но в рамките на последващи дебати съм сигурна, че отделните позиции ще добият по-конкретна форма. Би трябвало да се постараем да постигнем съгласие по основните неща. На 7 ноември ще имаме ново заседание, тогава аз ще председателствам съвещанието. Господин Гроте, благодаря. Благодаря и аз на колегите, благодаря на секретарията. Вижда се, че член 51 е един много полезен член. Дебатът беше интересен. Оказва се, че ние като институция имаме голяма отговорност. Ако не се позиционираме правилно, се страхувам, че климатиката в областта на климатичните промени и енергетиката може много лесно да бъде ренационализирана. А от друга страна трябва да говорим и за конкурентоспособността, за националните субсидии, индустрията, бизнеса, частните инвестиции. Това са по-нататъчни ключови теми. Кой има право на какви субсидии, нещата трябва да се уточнят много внимателно. Госпожа Хюпнер засегна също някои много важни въпроси. Господин един господин, много млад господин, чето име не знам, е представител в една от политическите групи. Както виждаме, интересът е голям. За това би трябвало да се погрижим и идните поколения – да имат добро енергийно бъдеще. Господин Шимански, госпожо Хитнер, всички ние сме от различни държави членки, но най-важното е да не се получава противоречие между държавите членки, а напротив, дебатът да бъде продуктивен – и да постигнем едно решение, от което всички са доволни. Ако успеем да получим един добре балансиран текст, тогава а, този текст ще може да го представим на 7 ноември, на 12 ноември. Трябва да постъпят а, предложенията за изменения, а на 9 януари ще имаме още едно общо заседание. Надявам се, че този график ще бъде спазен. Докладчиците в Сянка работят много интензивно, но както казах, на 3-6 февруари ще се гласува. И както казах, ние всички носим голяма отговорност за този текст. Благодаря на всички, които бяха днес с нас. Благодаря и довиждане.